Good afternoon, everybody. Uh... Добър ден на всички. Добре дошли на днешното следобедно заседание. Днес сме 23 април. Предлагам ви най-напред да приемем дневния ред, ако нямате възражения, а не виждам такива. Дневния ред се смята за прият. Както знаете, Днешното ни заседание се излучва по интернет. Може да използвате приложението и митинг. Имаме и нов а, а, брифинг на комисията ИМКО, което също е на ваше разположение. Ако нямате възражения по протоколите от, предишното ни заседание, а не е виждам такива, протоколите се смятат за одобрени. И преди да започнем с докладите относно текущите междуинституционални преговори, най-напред бих искала да дам думата на нашата гостенка днес, а именно комисаря Юрова. Госпожо комисар, с най-голямо удоволствие ви давам думата в контекста на структурираният диалог. Госпожо Юрова, имате думата. Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на парламентарната комисия ИМКО, дами и господа, благодаря ви за тази възможност да бъда днес сред вас и да ви обясня какво сме направили към момента, какво правим и какво възнамеряваме да правим от тук нататък. Като разбира се, с нетърпение ще очаквам вашите коментари и също така потвърждение, че ще работим заедно за завършване на някои от важните законодателни процедури, които в, по които в момента се работи. Както ви казах, ако не се лъжа, миналия път, когато се срещнахме, а то беше доста отдавна, искахме да изготвим амбициозен пакет, който наречохме, нарекохме нов курс за потребителите, като целта е потребителите в Европейския съюз да имат възможност да защитават правата си. Това и постигнахме чрез новият пакет, нов курс за потребителите. Той беше резултат на доста дългата процедура в рамките на РЕФИТ Направихме оценка на 6 директиви и един регламент и резултатът от проверката беше следният. Макар да има високо равнище на закрива на потребителите в Европейския съюз, основните ни слабости са в областта на прилагането на това законодателство. Затова и новият курс, който предлагаме, ние се съсредоточава в голяма степен върху прилагането, като не започваме от нищото и много се радвам на процедурата на преглед на изпълнението на законодателството е, за защита на потребителите. Това ще бъде първа важна стъпка напред в това отношение и се радвам на е, постигнатите резултати чрез е, колективният изподаден срещу Фейсбук относно техните условия и права. Но по отношение на Facebook, Ryanair, двойното качество на продуктите, всички тези примери показват, че все още има пропуски и недостиг в системата на Европейския съюз. Става въпроса за слабости при индивидуалното отстояване на правата. За това предлагаме едно наистина европейско решение, а именно европейска възможност за търсене на правна защита. За, за целта излязохме с директивата от 2017 година, като си правим нужните изводи и по никакъв начин не даваме възможност да започваме на колективни искове като в Съединените щати. Не, целта ни е отделните европейски потребители да могат да се защитават от големите дружества и за това имаме специални клаузи за избягване на злоупотребите. Има строг контрол върху финансирането, идващо от трети страни и се дава възможност за извънсъдебни споразумения и също така даваме нужната възможност на държавите членки да пригодят новите, новият механизъм в своята система за гражданско-правни разпоредби. Но е дошъл момента да има такъв механизъм за колектив, подаване на колективни искове на европейско равнище. Също така предлагаме второ законодателно предложение за промяна на значителното достижение на европейското право в областта на потребителите в конкретни области, като тези предложения се основават на цялостна оценка на законодателството и задълбочени продължителни преговори с всички заинтересовани страни. И ако не се лошо, вече ви обясних каква е целта ни в рамките на процедурата по Рефит. Искаме да преразгледаме правилата, да премахнем тези, които вече са ненужни. Искаме да премахнем също така и разпоредбите, които не дават нужните резултати за потребителите и за търговците. И искаме да гарантираме, че правното ни достижение в областта на защитата на потребителите отговарям на нужда на 21 век. Пригодно е за новите тенденции и може да отговори на новите предизвикателства, свързани с цифровата търговия и цифровата сфера като цяло. Най-напред ще започна с по-подробни разяснения какво направихме, за да стане правната ни рамка по-пригодена за цифровата епоха. Вече се справихме с, с, с някои сериозни проблеми, като блокирането на географско предложение или предложението за цифрови договори. И държа да подчертая как да е, се развива включителните преговори е, по цифровите договори. Вие играете водеща роля заедно с държавите членки тук и се надяваме да успеем да постигнем е, споразумение по цифровото съдържание до края на лятото и следващият договор за онлайн търговия до полета на миналата година. И двете директиви, както вероятно си спомняте, играят много важна част от стратегията за единния цифров пазар. И то защо за нас е толкова важно да приключим работа по тях. Това е важно, както казах, и за потребителите, и за търговците. Новият курс също така има за цел да преодолее слабостите и да се справи с новите предизвикателства, свързани с цифровата епоха и защита на потребителите. Върнахме специално внимание на онлайн търговските платформи и те наречените безплатни цифрови услуги, като по този начин запълваме някои сериозни слабости в правото защита на потребителите. А по отношение на безплатните онлайн услуги, както каза, каза казваше баба ми Марушка, нищо в този свят не е безплатно, така че очевидно, че в тези случаи гражданите не плащат с пари, но пък плащат с личните си данни, например, и наше задължение е да обърнем внимание на това новостта тук. Както винаги сме го правили в областта на защита на потребителите, трябва да се опитаме да уравновесим от отношенията между потребител и доставчик на услуги. Така че по отношение на тези наречените безплатни цифрови услуги, предлагаме те да се подложени на същите права, като по отношение на четвършните данни и правото на а, отегляне или разтрогване на договор, както при услугите, които се заплащат. По отношение на онлайн търговските платформи, много често потребителите всъщност не знаят а, от кого закупуват, а, когато е- минават през тези платформи. Когато има някакъв проблем, не винаги е лесно да се установи кой носи отговорността и какви права има потребителя в случай на онлайн покупка. Новите разпоредби ще задължат а, онлайн а, търговските платформи ясно да осведомяват потребителите с кого сключват търговски договор за покупка, което със сигурност ще вече доверието в този модел. На второ място предлагаме нови по-строги санкции, за да се засили ефектът на разобеждаване на европейското законодателство за защита на потребителите. По този начин допълваме новото разпореждане и изисква държавите членки да се е, заемат по-проактивно с справянето с широко разпространените злоупотреби, които имат, е, които хващат целият Европейски съюз. С настоящият режим на санкции това е почти невъзможно и винаги сме твърдяли, че не бива да е толкова ефтино да се правят измами в някои държави, но е факт, че към момента наборът от а, санкции в държавите членки далеч не, не върши нужният а, работа по отношение на разобщаването. Така че смятаме, че с новият набор от разпоредби за защита на потребителите, държавите членки би следвало да определят максимални равнища на санкциите, като те са поне от 4% от общият оборот на съответният търговец в съответната засегната държава членка. По този начин държавите членки, които вече използват а, системите за налагане на санкции въз основа на обота, ще могат да запазят високите си равнища, останалите ще трябва да засилят санкциите. По този начин потребителите ще бъдат по-ефикасно защитени, особено в случаите на масови злоупотреби. Също така припомняме, че в случаят на налагане на индивидуални глоби, компетентните органи и съдилищата на държавите членки би следвало да се придържат към набор от неизчерпателен списък на критерии за общоевропейският характер на злоупотребите и специфично за трансграничният им характер. На трето място обръщам специално внимание на двойното качество на продуктите. Както каза председателят Юнкер, не бива да има грабители втора ръка или втора класа в Европейския съюз. Затова гарантираме, че когато даден продукт се пуска на пазара и се рекламира като същ идентичен продукт в други държави членки, но когато този продукт се разминава значително по отношение на своето качество или съставки от продуктите на пазарите на другите държави членки, то тези практика представлява злоупотреба и нарушаване на правилата на единият пазар. Новите разпоредби, които предлагаме, би следвало да подпомогнат компетентните национални органи при оценката им на всеки индивидуален случай, дали маркетинговите практики за пускане на пазара на даден продукт нарушават или не разпоредбите на директивата за нелоялните търговски практики. Например, възоснова на строги санкции и индивиду... достъп до индивидуална съдебна помощ, новата законодателен акт, който предлагаме, има за цел да ускъпи предлагането на стоки с двойно качество от страна на търговците. А съвместният това център на Европейската комисия скоро ще излезе с съвместна методология за изпитванията на хранителни стоки. Но след Европейската комисия обмисля възможността този общ протокол за изпитвания да бъде разширен и към други видове стоки, като например перилни препарати и други хигиенни продукти. На трето място целта ни е да подобрим осведомеността на потребителите с техните права. Започваме с кампания в това отношение по инициативата на вашата комисия, като целта е потребителите по-лесно да разберат правилата, както и за малки предприятия по-лесно да спазват тези правила. Европейската комисия продължава непрестанно да подобрява системата за бързи реакции на Европейския съюз. Например, ще преразгледаме насоките за опериране, за функционирането на тази система, за да може да се оптимизират резултатите от, от функционирането на системата за държавите, членки за потребители. Също така ще продължим и усилията си за наблюдение на функционирането на единния пазар. Освен това, в момента разговаряме с най-големите търговски платформи за продажби в интернет, като Амазон и eBay, например, като целта ни е те да се съгласят на доброволни начала да контролират а, качеството на софта, които се предлагат на техните сайтове отвъд възможност, отвъд задълженията им по закон до месец юни. Също така обръщаме внимание и на други аспекти, като интернетът на вещите и в това отношение доклада, който ще излезе по отношение на изкуственият интелект тази седмица е особено важен. Преди всичко за нас е важно да се гарантира безопасността на потребителите, които се разпътват технологии, основаващи се на изкуствен интелект. В заключение, надявам се, че мога да разчитам на вас и на Европейския парламент като цяло при усилията ни да постигнем бърз напредък по всички предложения, които са част от пакета нова сделка за потребителите. Добре би било за потребителите да завършим работа по всички тези досиета до края на текущията мандат. Благодаря ви за вниманието. Очаквам с нетърпение въпросите ви. Благодаря ви. Thank you very much. Много ви благодаря, госпожо комисар, за думи, спитаните ви думи. Я сега давам думата най-напред на координаторите на политическите групи. Андреас Шваб не присъства, така че минаваме към госпожа Гепхарта, която е която от групата си демократите. Е, Благодаря. Моля за извинение, че нашия координатор не е тук. Той ще се върне до вечера от е, мисия в Парагвай, където беше наблюдател на изборите. Помолиме да го заместя, което правя с най-голямо удоволствие. Мисля, че засегнахте няколко въпроса, госпожо комисар, които са от огромно значение най-малко 10-15 години нашата комисия е призовавала за създаване на по-добри инструменти за прилагане на правото и комисията винаги е отвръщала, че това не било необходимо. На 11 април вие предложихте такава система, което представлява една първа и много важна стъпка. Много съжалявам, че господин Шваб го няма, защото той, четейки, четейки немската преса, каза, че не искаме да имаме кампания ала САЩ от това, което ви чух да казвате. Виждам, че системата е много разумна. Разбира се, че не се стремим към обстановката в САЩ, която води до обогатяване на адвокатските компании. Ние сме загрижени наистина за нашите потребители, тъй като пазаруването по интернет е трансгранично действие е много трудно за потребителите да намерят начин да защитят правата си. Споменахте Ryanair, Facebook, аз ще добавя скандала с дизела – и някои други, е, просто за да видим, че потребителите в Европа наистина са в е, неравностойно положение. Там, където компаниите правят грешки и е, вършат безобразия, трябва да се намери начин гражданите, потребителите да получат своите права. Не бихме били е, добър парламент, ако сега ви кажехме, че всичко е идеално, което вие представяте. Разбира се, че ще има предложения за подобрение от нас, но приветствам генералния подход. Втория въпрос, който засегнахте – е задължението за прилагане, предоставяне на информация в платформите. Това е много важно, защото непрекъснато установяваме, че потребителят поръчва нещо и в крайна сметка за него остава неизвестно кой е партньорът му по договора. Нещата са мъгляви, а и оператора на платформата се оправдава с аргументи във... като защита на личните данни и не посочва името на другата страна по договор. Тоест, в такива случаи също трябва да се знае кой поема отговорност. Мисля, че и по този въпрос подходът ви е много разумен. Смятам, че това са все въпроси, които чакат решение. По... Споменахте цифровите договори. Да, аз също се надявам, а и заедно с Паскал много интензивно работим по този въпрос. Не само цифровото а, съдържание, а и директивата за продажбите, да напре... работата по тях, по, по тях да напредне още тази година. Оптимистична съм в това отношение. Продължаваме да работим заедно с него, защото темата е изключително важна за нас и засяга много пряко потребителите на Европа, които очакват отговори на а, много сериозни проблеми, които възникват в връзка с използването на интернет. Не искаме да куцаме след развитието, а да бъдем в крачка с развитието на промишлеността. Благодаря ви, госпожо комисар, че предприемате мерки по този въпрос. Благодаря и за доброто сътрудничество с вашия кабинет. Като докладчик не мога да не го изтъкна. Още един въпрос обаче искам да изтъкна. Става въпрос за новия курс или новата сделка за потребителите. Защо го правите? сега доказало се е правото на връщане на продукта по на, ако е поръчан по интернет. А вие сега подкопавате това отдавна изпитано и наложило се правило. Това би било отстъпление по отношение на защитата на потребителите и би довело до правна несигурност. Любопитно ми е как стигнахте до тази идея. От сега мога да ви кажа, че моята политическа група няма да ви подкрепи в това отношение защото според нас а, има едно ниво на защита на потребителите в Европа, което не бива да а, се намалява. Така че съм любопитна да чуя защо предлагате тази крачка. Ние като социал-демократи няма да можем да ви подкрепим специално за това. Thank you very much. Благодаря ви от името на Екаре Ден Валцен. Благодаря, госпожо председател. Добре е дошла на госпожа комисаря. Благодаря ви за предложението. Миналата седмица накратко го обсъдихме. От своя страна, като докладчик по темата, бих искал да ви уверя, че поемем ангажимент да се опитам да прокарам линията, която вие защитавате. Надяваме се това да стане до март до година по очевидни причини. Уверявам ви, че Европейския парламент би искал да постигне резултат в рамките на този си мандат. Сега конкретно по специфичните аспекти на предложението. Имам няколко въпроса. Дефиницията на закононарушение предложението се казва нарушение, което е вероятно да навреди на интересите на потребителите в друга държава членка. Доста широка дефиниция е това, имайки предвид и позицията на Европейския парламент за хипотетичните последствия. Питам се какво бихме могли да подобрим в това отношение. Не бихме ли да а, стесним малко обхвата на дефиницията? И бих искал да чуя вашето мнение по този въпрос. Относно продажбата по домовете, аз не съм и голям почитател, малко хора са, но трябва ли да използваме обществената политика и основанието, което се позовава на домокинствата за разрушаването на подобна търговия и да твърдим, че има нетарифни пречки в това отношение. Има ли някакви пречки или ограничения? по отношение на услугите. Ако такива има, те трябва да бъдат пропорционални и оправдани. Притеснявам се, че ако твърдим, че семейният живот е причина да има ограничения на предлагането на услуги, то тогава къде ще сложим а, границата? Необходимо е да действаме малко по-внимателно в това отношение. Имайки преди директивата за цифровото съдържание, знаете, че имаме е, временно споразумение по нея, но не знаем какво ще бъде окончателното ни такова. Така че е добре, докато работим паралелно и по двете предложения и те да бъдат в съответствие. Да не забравяме и предложението за а, осезаемите материалните стоки. Трябва да има последователност. Относно качеството на хранителните продукти. В Европейския парламент разполагате с нашата подкрепа в това отношение. Много членове на Европейския парламент от дълго време се вълнуват от темата. Затова смятам, че е добре това да бъде включено в предложението. Аз обаче имам въпрос във връзка с продуктите, за които се твърди, че са идентични, но съдържанието им е различно. Пример с захарта. Ако си купите а, канетка Кока-Кола в Обединеното кралство, в нея ще има тръстикова захар. Ако си купите тук канетка Кока-Кола, ще имате захар от а, цвекло. А ако си я закупите в Източна Европа, е, в нея ще има глюкоза. защото тези държави са много по-близки до САЩ, където обикновено се използва царевичен сироп. Така че продукта е един и същ, но съдържанието е различно в зависимост от това къде се намирате. Как ще се справите с тези различия и трудности? Още няколко коментара, ако позволите, господин председател. Съгласен съм с казаното от социалистите относно промяната по отношение на правото на връщане. Чудя се как ще оправдаем подобна клауза при положение, че имаме такова потребителско право. Потребителят ли ще трябва да предоставя доказателства сега, а не бизнеса? Много трудно бихме оправдали подобна промяна. По-широк контекст Необходимо е да работим предпазливо и да не налагаме строги мерки за бизнеса. Не трябва в крайна сметка бизнеса да пострада. Ако има по-малко продукти, то те ще струват и по-скъпо. Така че трябва да намерим необходимото равновесие. Не трябва да затрудняваме достъпа до пазара и на малките предприятия. Видяхме каква е реакцията на бизнеса към това предложение. Тя беше отрицателна. Питам се как ще обясните тези промени на а, бизнеса. Благодаря. Господин Матиас от АОД. Благодаря, госпожо председател. От името на нашата група бих искал да приветствам с добре дошла госпожа комисаря. Ние изразяваме нашата подкрепа относно предложението ви за потребителите. Това ще даде възможност на цифровите потребители да се възползват от хоризонтални и хармонизирани права когато купуват от компании, които продават сходни услуги. Правилата за потребителите трябва да бъдат актуализирани и да отговарят на цифровата ера, защото нашата економика все повече се ръководи от обмена на данни. С оглед на по-голямата прозрачност, важно е потребителите да могат да имат информиран избор между различните услуги. Доверието на потребителите зависи от последователното прилагане на правилата в различни държави. Неколкократно вече видяхме, че действащото законодателство не се прилага правилно. Въпросът ми е как Европейската комисия ще гарантира за в бъдеще еднаквото прилагане на правата за защита на потребителите във всички държави? Това е първият ми въпрос. Един заключителен коментар. Според мен това е един много интелигентен начин да се справим с ам, колективните жалби, случаите в които асоциации на потребителите от името на потребителите внасят иск за нелоялни търговски практики. Това е много по-различно от това, което се прави в САЩ. И вие основателно на пресконференцията казахте, че това пък е европейският начин. Според мен това е един много интелигентен начин на действие. Трябва сега да помислим за подробностите, например за квалификациите. За да не стане така, че някои организации успорват решението на Европейската комисия, защото тя им отказва правото да получат определен статут. В интерес на комисията ИМКО е всичко, което се опитвате да направите относно повишаването на правата на потребителите. Потребителите в Европейския съюз трябва да се ползват от приложими правила, които обаче да не работят нито срещу бизнеса, нито срещу потребителите, а да защитават интереса на всички. Благодаря. Благодаря, Денис Дейонко от името на ГУЕ. Благодаря, госпожо председател. Радвам се да видя госпожа комисаря в нашата комисия. Ще бъда относително кратък. Ще се спра на два въпроса. Директивата за съдебното нареждане Надявам се аз да бъда докладчик от нашата група по това важно предложение. Смятам, че трябва да се изчисти спора за правомощията между Имко и Юри. Това все един ден ще стане, но така или иначе можем да кажем, че както Комисията за вътрешния пазар, така и правната комисия ще играят важна роля по това досие. Пътя по който сте поели, заявявайки, че не трябва от това предложение да се извлича полза, е правилният път. Това е правилният подход. Заедно с колегите ви подкрепяме. Интересно е, че в член 7 вие вече правите прогнози за това, което ще се случи с финансирането на одобрените дружества. Подхода, който сте избрали в това отношение е добър. Съгласен съм с АОД. Трябва да разгледаме по-подробно предложението в бъдеще, но то представлява една добра основа за нашата работа. Имам въпрос. В миналото комисар Бенковска и вие се безпокояхте за един случай, в който потребителите пострадаха, а именно Дизелгейт. Комисарят Бенковска написа писмо до предприятията, с което изиска обещетения за потребителите. може би отговора, който търсахме тогава, ще стане възможен чрез това предложение. Как е, ще упражните вие натиск в този конкретен случай? Законодателството е едно, но в Европа има потребители, които страдат от последствията при подобни скандали. Ако сравните а, е, случилото се е, в САЩ, Volkswagen там обещети хората. Би трябвало и тук да се случи същото. Може би греша, като повдигам въпроса тук, но все пак днес видяхме очакваното законодателство по отношение на лицата, подаващи сигнали. Повдигам въпроса тук, въпреки че темата ще се гледа в други комисии. За моя изненада, правното основание е напълно различно от това, което очаквахме в Европейския парламент. Начално място излиза вътрешния пазар – в това законодателно предложение. В интерес на вътрешния пазар е предложението за защита на лицата, подаващи сигнали, да се съсредоточи върху тях. Просто е интересно да разбера как така преминахме от финансовия интерес на Съюза, откъдето тръгнахме към нещо съвсем различно и как стигнахме е, до тук. Може би бихте могла да кажете няколко думи в това отношение. Благодаря. Колегата от Зелените не е тук, така че господин Зулу от ИНФ има думата сега. Комисаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар. През последните години осъзнахме, че когато говорим за развитие на единния пазар, говорим преди всичко за развитие на цифровия единен пазар, обхващащ принципни елементи формиращи доверието на потребителя. Тоест, ние трябва да можем да гарантираме здравословен контекст, който да е обозрим за потребителите. Високо оценявам подхода на комисията, особено по отношение на това, че не бива да носи економическа печалба нито едно нарушаване на правилата. Точно това е в духа на интересите на потребителите. Но нека да кажа две-три неща и по същество. имам два въпроса. Първо става въпрос за инструментите. Казахте, че потребителите трябва да получат в ръцете си допълнителен а, положителен инструмент, различен от системата в САЩ. Това е много добре. Но нека да помислим, за да не пропуснем една добра възможност. Може би трябва да се въведе и концепция с, за действие с обратна сила. Ето, а, стана дума за Дизелгейт такъв ретроактивен инструмент би могъл да помогне на потребителя да защити своите интереси. Ако пропуснем възможността да предвидим такъв инструмент, това би било наистина много неприятно. И вторият ми въпрос е какво точно защитаваме? Защита на личните данни – много добре знаем кои са личните данни, данните, които посочваме, подписвайки договор. Име, фамилия, адрес и прочие. Но и развитието на информатиката в днешно време води до циркулиране на съвсем не лични данни и понякога е много трудно да се прокара границата например, данни, които се събират при апликации или при писане на СМС или интернет на нещата също събира данни. Трябва да бъде ясно, че когато говорим за защита на данните, имаме предвид съвсем конкретни данни, т.е. трябва да очертаем кои са те. А, там където границата за сега е неясна, се надявам комисията да прибегне до най-високата степен на защита, а не да остави чрез неясното дефиниране вратички. Свидетели сме и на случая с личните данни от Фейсбук. Тоест, ние сега се намираме в обстановка на несигурност, само защото няма ясно дефинирани правила. Мисля, че това е истинско предизвикателство. това, което трябва да направим е от една страна да защитим потребителите, от друга страна да не спъваме здравословното развитие на компаниите и да не им се намесваме прекалено много. На единия цифров пазар трябва да сме по-амбициозни. Благодаря. Thank you very much. And then... Благодаря ви. Мисля, че ще има много въпроси, които да засягат една и съща тема. Така че нека да изслушаме останалите. Благодаря, госпожо комисар. Чудесно а, беше да чуя вашите думи днес, както и тези миналата седмица за Кембридж аналитика във връзка с защитата на данните. От а, собствен опит миналата седмица знам, че е чудесно всичко, което казвате. Интересно е всичко, което се отнася до данните. Ние в комисията за вътрешния пазар и защита на потребителите защитаваме потребителите. Карл Катълдър е журналиста, който водеше дебата миналата седмица. Обясни как е опитвала да застрахова колата си и е осъзнала, че много фирми с които никога не се е свързвала, разполагат с нейните данни. Случват се такива неща, а ние, за да защитим потребителите, какво правим? Изключително важно е да играете водеща роля в това отношение още повече в контекста на предстоящите европейски избори. Във връзка с безопасността на продуктите и цифровизацията бих искала да кажа следното. Потребителите са защитени от химическите продукти, но не и от цифровите такива. Нека да помислим какво означава сигурност в цифровизацията – кой носи отговорността. В нашата комисия много говорим за безопасност на продуктите, когато говорим за детски играчки. Например, сега едни а, часовници, които се продават в Германия, бяха забранени защото се оказа, че по този начин децата могат да бъдат следени, но същото може да се направи и с Bluetooth. Така че нека да сме наясно във връзка с правата на потребителите и безопасността на децата. В някои държави тези продукти са забранени, в други не. Така че трябва да сме последователни. Приветствам а, вашето предложение. Наистина ще трябва да поработим по него, за да имаме добър резултат преди европейските избори. Благодаря ви. Радвам се, че сте тук. Паскал Аримон. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда много кратък. От името на координатора на ЕНЕП Андрея Шваб се изказвам. Той днес, за съжаление, не може да присъства. Съвсем накратко. Предложението за подобряване на отношенията с потребителите е добро, ще ви подкрепяме конструктивно. Като лично мнение мога да из... само да поздравя госпожа комисаря. В Белгия вече а, има такова законодателство и имаме положителен опит а, що се отнася до разликата между американската и европейската система, вие сте избрали именно европейската, която в момента е в сила, вече в действие. Не съм се оговарял с политическата група да го кажа, но а, ви уверявам, че тази система работи добре и е обозрима и понятна за потребителите. На второ място искам да благодаря на госпожа комисаря за отличното сътрудничество, което имахме по двете сложни досиета за цифровите, цифровата търговия и ви призовавам да настоявате пред държавите членки да форсират търсенето на компромисно решение. Надяваме се още преди края на този мандат да приключим работата по тези досиета. Това би било добре, особено в момент, в който Европа трябва да гради доверие към себе си. Би било добре както за компаниите, така и за потребителите, за да покаже Европа, че се грижи за техните проблеми. Благодаря, госпожо комисар. Thank you very much. And then we have... Uh, Много ви благодаря. Děkuji za slovo. Já využiju toho, že můžu... Благодаря ви, госпожо председател. Ще се възможност да се изкажа на чешки. Много се радвам да ви видя, госпожо комисар. Много ви благодаря и за встъпителните думи. Предполагам, че няма да си знатат ми въпроса, въпроса ви, той е свързан с двойното качество на стоките. Тема, която сме обсъждали нееднократно с вас. Много от аспектите на този въпрос са отразени в нашия доклад по собствена инициатива. Всъщност аз представих доклада си само няколко дни преди вие да представите инициативата ви за новия курс за потребителите. Така че съм няколко въпроса към вас. Първите свързан с член 6 на директивата за нелоялните търговски практики. Той, този член би трябвало да превърне прилагането на двойно стандарт за качество на стоките в нелоялна търговска практика. Става дума за случаите, когато два на вид идентични продукта имат и ясно различни съставки или характеристиките. Въпросът въпрос е кой ще бъде натоварен с помощта да реши кои разлики или характеристики на стоките се смятат за съществени. Вторият ми въпрос е свързан с преамбюла. Трябва да отбележа, че съм доста скептично настроена към тях, тъй като точките от преамбюла включват неизчерпателен списък за легитимните причини, поради които може да се различават продукти от една и съща търговска марка. От самото начало не ми харесаха тези точки от преамбюла, които по много общ начин препращат към предпочитанията на потребителите. Смятам, че това е възможност за прекарване на този вид практики през задната врата и ще направи също така почти невъзможно за компетентните органи да наблюдават и установяват тези практики на вътрешния пазар. И последният ми въпрос е свързан с общата методология за изпитвания, които се разработва от съвместният изследователски център. Казахте, че той ще бъде, че методологията ще бъде разработена възможно най-бързо. Въпросът ми е колко бързо точно очакваме резултата. И за да завърша с нещо положително, тъй като го заслужавате, благодаря ви, че толкова лично приехте тази тема. След много години на трудни, в някои случаи странни дебати, и желание за, и опити за банализиране на темата, в крайна сметка постигнахме нещо по-конкретно по въпроса за двойното качество и какво може да се направи в конкретните случаи по него, за което много ви благодаря. Благодаря ви. Госпожа Боржан има думата. Thank you, Madam Chair. Благодаря ви, госпожо председател. Скъпа госпожо комисар, много се радвам, че днес сте сред нас и обсъждаме заедно това предложение, което действително ще подобри възможности за прилагане на правата на нашите потребители в някои важни области. Също така, без изненада, приветствам предложението ви за преодоляване на проблема с двойното качество на продуктите. Всички знаем, че има такъв проблем с разликата в качеството на продуктите, но към момента не бяха предприяти конкретни законодателни мерки. Трябва да отбележа, че потребителите в моята страна с голяма радост приветстват тази инициатива, за което държа да ви поздравя. Моят въпрос е доста сходен с въпроса на колегата Олга Сенхалова. В рамките на доклад ни посочва инициатива за комисията ЕНВИ настоявахме за промени в директивата за неравните търговски практики на платформата на приложения, защото според нас това е най-ефикасният начин да даде възможност на компетентните органи защита на потребителите да се справят с проблема. Предложението ви за член 6 оставя значително неяснота за това какво означава значителна или съществена разлика, като към този член 6 се добавят и доста неясните точки от преамбилата. Въпросът ми е как предполагате, че ще се прилага тази разпоредба на практика, как компетентните органи ще могат да направят оценка дали е налична съществена разлика или не. Според мен е много важно да стане съвсем ясно какво се опитваме да постигнем, както за органите за защита на потребителите, така и за търговците. Имам и още един въпрос, отново свързан с този проблем. Става дума за колективните искове. Обърна се с вас към молба за създаване на механизъм за подаване на колективни искове след, след а, скандала с Volkswagen. Въпросът ми е дали смятате, че и въпросът за разликите в стоките и, двойни, и двойните стандарти на стоките може също да бъде област, която могат да се подават колективни изкуства страна на потребителите. Благодаря ви и последно не и по важност господин Марк Тарабела. Благодаря ви, госпожо председател. Ще бъда лаконичен, тъй като голяма част от вашите въпроси бяха споменати. Поздравление, госпожо Юрова, поздравление за новият курс за потребителите. Действително това предложение мога да го определя като доста балансирано по отношение на колективните искове. Мога да ви кажа, че един вече пенсионирал се чиновник на Европейската комисия се хвана на бас с, с работещ в органите на потребителите, че такова нещо никога няма да се случи в Европа. 25 години по-късно този чиновник пътната комисия загуби благодарение на вас, госпожо председател. А, госпожо комисар, извинете госпожо комисар. Остават още с 18 месеца в рамките на мандата си, но на нас ни остава още по-малко време. 12 месеца ни остават всъщност, така че целта ни е да постигнем резултата до края на избирателният наш мандат. Проблемът обаче няма да е от наша страна, а от съвета. Та, въпросът за двойното качество или разликите в качеството на продуктите Очевидно е, че трябва би следвало да се борим с практиките, които представляват злоупотреби и в случаят, в който съставът на стоките е съвсем различен и представлява измама към потребителите, когато потребителите мисля, че купуват идентичен продукт. Но Дан Дотън да даде прекрасен пример с а, колата. Аз ще ви дам а, друг а, продукт, който също не е много добър за здравето, но става просто за купчетата за бульони. А, те са доста различен а, състав, защото не всички имаме еднакви вкусове в възможните държави членки и много се радвам за това, защото разнообразието ни е основната ни сила. Затова и качеството на тези купчета бульона е различно, защото вкусът им е различен. Така че не бива да изпадаме в клопката за това, че качеството е едно, а разликите в вкусовите предпочитания и други предпочитания в рамките на Европейския съюз е нещо съвсем различно. Разбира се, трябва да се гарантира, че от хранителна гледна точка няма разминаване в продуктите. Благодаря ви и нека думата има господин Туркано. Mulțumesc și eu. Vă salut, ehm, Благодаря, госпожо комисар. Добре дошла сред нас. Вземам думата последен след колегите, които се занимават с различното качество на продуктите. Аз бях докладчик в Сянка и много внимателно ви слушах. Казахте, че трябва да се предвидят санкции в директивата, особено за нелоялните търговски практики. Да, има такъв феномен и ние трябва да идентифицираме проблема. Или а, органите не могат да наложат правото, или не желаят да го направят. Последното би, би било много тежко като проблем. Срещали сме се с различни издружения, организации на потребители и на производители, примерно на хранителни продукти. Да, разбира се, че в Европа вкусовете са различни. Ние сме свободни и имаме свободата за няколко часа да обиколим едва ли не света. И ни се ще навсякъде, където отидем, да има един и същ продукт и ние да му се насладим с един, на един и същи вкус. Не бива да има съмнения за промяна на състава, само за защото в дадена страна имало различен вкус. Не бива така примерно фруктозата и, и, и захарта не бива да се изпо, и извинете, изкуственият подсладител не бива да се използва вместо захар. Когато се използва изкуствен подсладител вместо истинска захар, това е нелоялна практика. Говорихте и за сигурността на хранителните продукти. Аз съм бил управител на ветеринарните служби в Румъния. Много добре съм запознат с начина на извършване на проверките. В Румъния съм работил и в областта на защитата на потребителите и познавам и това законодателство. Мога да ви уверя, госпожо комисар, че никой никога не проверява за качество. А, качеството е отговорност единствено на производителя. Ето това според мен трябва да се промени трябва да се погрижим за създаването на специализирана дирекция за такива проверки, защото това, това са най-големите измами. Да се извършват проверки на штанда, ако се извърши проверката на щанда, ще е трудно да докажем, че при производството нещата не са били лоялни. Ако можем обаче да проверяваме на място при производителя, ще бъде съвсем друго. Надявам се да харесате моите идеи. Благодаря. Много ви благодаря. А сега давам думата на госпожа комисария за отговор на всички зададени въпроси. Благодаря ви. Uh, благодаря ви за всички направени коментари, вдъхновителни предложения и въпроси. Ще се опитам да отговоря на всички тях. Първо, в встъпителното си изказване може би не споменах каква е основната ни философия в рамката на новия вкус за потребителите и политиката за защита на потребителите. Ние искаме самите потребители в Европейския съюз да надигнат глас, да са по-добре информирани и да са по-отговорни в процеса на взимане на решения, да бъдат по-бдителни, по-подготвени и по склонни да защитават правата си. Смятам, че така ще окажем натиск отдолу нагоре на пазара, което често липсва в Европейския съюз, често се втушаваме върху методът на прилагане отгоре надолу и ми се струва, че това е нещо важно, което трябва да постигнем тъй като овласяването на потребителите много ще ни помогне. Това е основната цел в рамките на колективните съдебни искове и в областта на различното качество на продуктите. Пак казвам, ако хората от продължават да купуват ам, тези фалшиви продукти или продукти с по качество, нищо няма да постигнем. Трябва да успеем да спечелим тяхното доверие, да ги информираме и те сами да се откажат да купуват тези продукти. Благодаря ви за оценката на нашето предложение за колективните съдебни искове. Намерихме наистина съвсем европейски начин да приложим този механизъм. Това е нов принцип и аз много добре знаех какво не искаме, именно американският модел и разполагах с отличния им отлична подкрепа от Американската търговска камера и от всички експерти, които ни предупредиха да не допускам същата грешката в Съединените щати. Исках да гарантирам справедливост и равенство за потребителите и да убедя гражданите, че ако те разполагат с права и тези права се прилагат надлежно, включително и чрез възможността за подаване на, на колективен съдебен иск, то те ще бъдат по-добре защитени и ще го направим първия случай, в, в който знаем кои са измамените потребителите, като например в случая с Дизелгейт. Знаеше с самото начало кои са собствениците на засегнатите автомобили – и за подобни случаи искаха да потребителите да получат обещетение. Защото след като се изправих пред журналистите и потребителите след Дизелгейт и не бях казала, съжалявам, но не сме подготвени за подобно, по, подобна ситуация в щатите имат възможност за колективни съдебни искове. Ами трябва да ви кажа, че това не беше най-бляскавият момент от кариерата ми на комисарщата на потребителите и затова реших, че е време да излезам с инициатива, която да даде възможност на потребителите възможно най-бързо и със сравнително ниския разходи да получат обещетение, защото трябва да отбележим, че когато един гражданин започне индивидуално съдебно производство, резултатът е много несигурен, но е сигурно, че ще трябва този човек да инвестира много време и много финансови средства за това и по-голямата част от а, хората, които са жертва на измама, не предприемат а, подобни съдебни действия и броят на нереагиращите измамени потребители се увеличава с, с увеличаването на електронната търговия, защото все повече и повече хора се отказват да се опитат да получат някаква форма на обещетение. А втората възможност за подаване на колективен съдебен иск по европейски начин е случай, когато не знаем броят и имената на измамените потребители, т.е. те за нас са непознати, но знаем, че са засегнати десетки хиляди, стотици хиляди, дори и милиони хора, както в случай с Кембридж Аналитика. Говорим за 2,7 милиона европейци. Дали всеки от тях трябва да се обърне индивидуално към съда? Разбира се, че не, но хората се вълнуват от защитата на личните си данни и за това в подобни случаи не искаме да има обещетение за отделните граждани, но искаме да има съдебно производство и ако съда вземе решение, че трябва да се оплати обещетението, това обещетение ще бъде за органите защита на потребителите. Така че е, това обещетение ще стигне по непряк начин до самите потребители и това според мен е една много справедлива система и е много далеч от е, е, американската система за колективни искове. Този механизъм ще се използва и за трансгранични случаи. И тук предложението и за колективни съдебни производства в голяма степен се съвпада с положението ни за сътрудничеството в областта на защитата на потребителите. добре, когато даваме възможност за внасяне на колективен на съдебен иск в случай на широко разпространени и трансгранични нарушения. Като държа да отбележа следното. Много внимавахме при изготвянето на модела за колективни съдебни производства да зачитаме правото и разпоредбите на националните системи за гражданско право и европейският режим за сътрудничество в тази област, тъй като не може да променим всичко тук. Целта ни е да има възможност за колективни искове и така възможност има всички държави членки и за трансграничните случаи. Радвам се за толкова от приложено поле на предложението ни. Започнахме с много скромни амбиции. Нека да охванем само най-класическите, най-традиционните спорове между потребител и доставчик на услуга, но после тези сметка, че всяка година публикуваме на таблица защита на потребителите и резултатите всяка година показват едно и също, а именно най-рисковият сектор е финансовия сектор. Това се показва в сравнителната ни таблица. Всяка година хората се оплакват от финансовите услуги. На второ място правата на пътниците. След това може да продължим с телекомуникациите, енергетиката. Там също има често срещани спорове от страна на потребителите. Така че просто взехме сравнителното табло защита на потребителите и възоснова на него изготвихме предложението си за колективните съдебни искове, като целта ни беше да обхванем всички засегнати сектори. И аз лично поне се радвам, защото поне за веднъж Европейската комисия излезе с едно просто ясно и логично предложение, което се основава на конкретни данни, които предоставяме всяка година, което ще има практически последици за гражданите. Живеем в цифрова епоха, изправени сме пред бум на цифровите технологии и си сметка, че големите играчи стават все по- по-големи, а реакциите на държавата стават все по- и по-бавни. Затова трябва ние да предприемем нещо и смятам, че предложението ни е правилният отговор. Maybe I will go to dual quality because... Мисля, че мога да продължа с различното качество на стоките. Мисля, че това беше вторият най-често споменаван въпрос. Миналото година излязохме с ръководните насоки. Отговорът на заинтересованите страни беше имаме нужда от по-ясно разписване в законодателството. И така изготвихме член 6. А паралелно с това разработва методологията за изпитвания на евентуални случаи на различно качество на хранителни продукти. Госпожа Сенхалова с пълно право ме попита какво разбирам под скоро. Ами, скоро значи в имките на няколко седмици. Очаквам през месец май да бъде готово предложението, за което ще се свържа с националните компетентни органи и органите за наблюдение на вътрешния пазар. Те ще трябва, държавите ще, ще трябва да получат кой ще бъде компетентният орган в случая, след което ще се обърна отново към компетентните органи с молба да започнат самите изпитвания. За мен е много важно да е ясно каква е процедурата в случай, че лице А решил, е решило да пазарува в а, държава, различна държава, която живее по принцип. Често ми се казва, че всъщност не може да пазаруваме в други държави, което ми се струва много странно, така че трябва да има такава възможна процедура която да предостави и на компетентните органи нужните стоки от други страни, също така нужната методология и насоки за случаите, когато се установят съществени разминавания, съществени разлики. Трябва да се направи оценка във всеки конкретен случай дали има наличие на съществена разлика. Съгласно член 6 става дума за необоснована разлика. Язика, която не се основава на нищо, което производителя би могъл да докаже, като разбира се вкусовите предпочитания или суровините, които се използват в съответната държава членка, могат всъщност да са само изкуствени доводи, само извинения, но могат действително да са и основателна причина за разминаване в а, състава на продуктите. Така че във всеки случай, в който установим съществена разлика, ще изискаме от посетителите да ни обясни защо има две различни продукта, които са на пазара под една и съща марка. И това е важният елемент тук. Една и съща марка, защото когато се опитах да обясня на министрите на правосъдието в съвета каква е целта на председателят, чух много съхове по отношение на херингата, прекрасната гръц, прекрасното гръцко сирене фета и други национални продукти. Не, не искаме да променяме вкусовете на колкото и да е било, но когато има марка, която пуска ни същи продукти, в повечето на държави членки е нормално да изчакате, изискваме качеството също да бъде еднакво. А методологията ще ни предостави нужните технически инструменти, за да могат националните компетентни органи да извършват изпитвания, да имат с сравними данни и те ще започнат да го правят незабавно, след като получат общата методология. Струва ми се, че ръководните насоки, които вече предоставихме миналата седмица, могат да се използват на практика. Мнозина министри се обърнаха към мен, както и някои членове на Европейския парламент и в частност при компетентните органи в държавите членки с изискването предложението ви да бъде заложено в конкретен законодателен текст, който е вярно. Главно с това обаче държа да отбележа, че Европейската комисия излезе с много ясно правно основание, което дава възможност процедурите да започнат още сега. Ще видим какво ще покаже практиката, след като държавите членки започнат да прилагат методологията и не виждам защото не започнат да не пристъпят към изпитванията още през втората половина на тази година. В същото време ние ще започнем разработването на общата методология по отношение на хигиенните препарати, защото разминаваме качеството имаме по отношение на приемните препарати, пастата за зъби и други подобни продукти. въпрос на господин Делтан, да, сега вече даваме възможност на държавите членки да преценят дали въз основа на заплаха за сигурността, отбраната или здравеопазването, продажбата, по домовете и агресивните маркетингови практики на търговците не би следвало да бъде по някакъв начин ограничена или забранена. Ако държавите членки решат да, го, да предприемат подобни мерки, те ще трябва да осведомят държа, Европейската комисия, за да се гарантира, че се забранява продажбата по домовете само възоснова на наличието на реална заплаха за гражданите. Ако не се лъжа, четири държави членки вече ограничават този вид търговски практики. Пет или шест други държави членки заявиха, че възоснова на оплаквания за уязвими потребители този вид продажби смятат за опасни, като става въпроса за възрастни хора, хора с увреждания, майки, които са в отпуск по майчинство и всички проучвания показват, че въпреки равнището на пълна хармонизация, постигнато в рамките на Европейския съюз, пак може би има разлики между държавите членки и би следвало да се обърне внимание на такива новопоявили се заплахи. Относно оттеглянето, да, очаквах да чуя критики от гледна точка на защита на потребителите за това наше предложение. Заявихме, че ще бъдем обективни и честни в рамките на рефите, ще разгледаме и ам, прекалено товарващите за бизнеса практики, случаят с това предложение това и възможността да не приемат обратно стоките и да не вън парите обратно в момента, в който бъдат осведомени. Това наше решение се основава на редица случаи, големия брой случаи, с който, който потребителите се употребяват с закона и ние, разбира се, не искаме да насърчаваме упражняване на правото, което представлява за употреба и за това направихме това предложение и съм убедена, че отблизо ще следите този случай. Ще видим какъв резултат ще постигнем. Накрая, надявам се, да постигнем нещо, някакъв резултат преди края на мандата. Относно лицата, подаващи сигнали за нередност, действително съвсем прясно е това предложение. Днес обявихме публикувах предложението си за защита на лицата, подаващи сигнали за нередност на, частни, на честни хора, които се интересуват от обществени интереси, които пренебрегват личните си интереси. Става дума за хора, които са установили нередности на, на работното си място и искат да оповестят тези нередности. В много случаи тези граждани се страхуват, че могат да бъдат а, съкратени или да бъдат санкционирани с финансови глоби, така че не искаме да засилим тяхната закрила и също така ще обхванем и защитата на потребителите и безопасността на стоките, ще обхванем и общественото здраве, конкуренцията, измамите, прането на пари. Дълъг е списъка, на областите, в които се нуждаем от сътрудничеството на честни те хора, които на време ни осведомяват, че има потенциална запаха за обществената сигурност или общественото здраве. Тоест, това е един дълъг процес. В самото начало сме и се надявам, че това предложение ще бъде приветствано и от държавите членки. А сега се връщам на новият курс и позицията на съвета. Поведох редица консултации с държавите членки. Министрите, отговарящи за промишлеността, смятат, че най-сериозният проблем е хармонизирането на глобите. Ще трябва повече усилия да положа да обясни, че става въпрос само за хармонизиране на глобите в случаи на трансгранични случаи и това е европейското естество. Те оспорва това предложение в основа на принципа на субсидиарност. Вторият въпрос е свързан с разликите в качеството на хранителните продукти. Разбира се, ще ни трябва допълнителни разяснения и повече усилия за обещаване. И най-безпроблематичен поне към момента изглежда въпрос предложението ни за колективните съдебни искове, но пак казвам, това са реакции, които чухме от министрите, отговарящи за промишлеността, сега ще трябва да чуем и реакциите на другите министри. Господин Зуло отново спомена Дизелгейт. За съжаление не можем да използваме колективните съдебни искове за Дизелгейт. Ще има очевиден проблем с производството с задна дата, Дизелгейт ще бъде случай, от който ще трябва да се получим за бъдеще. Също така, колективни съдебни искове ще се прилагат и в областта на защита на личните данни. Тук държа да отбележа, че ще се прилагат при случаи на нарушаване на общите правила за защита на личните данни, т.е. това е въпрос за общи принципи, които се прилагат за защита на личните данни на граждани на Европейския съюз и в, в това отношение, разбира се, нашият модел за колективни съдебни производства може да обхваща случаи не само като този с Кембридж аналитика, но и качеството на хранителните продукти. Механизмът ще бъде приложим и в двата случая, разбира се, в момента в който влезе в сила, а не още сега. Относно новите тенденции, безопасността на продуктите в областта на изкуствения интелект, в сряда, днес какво сме, понеделник ли? Значи след два дни, съвсем скоро, ще публикуваме съобщение за изкуствения интелект. Там ще обхванем и въпроса за безопасността на продуктите. Ще прилагаме сега действащата рамка на Европейския съюз, която включва няколко директиви. Ще прилагаме сега действащото законодателство относно изкуствения интелект и случаите на интернет на нещата. Той е случай, в които се поставя под въпрос или има съмнение относно безопасността на даден продукт. До година ще публикуваме доклад, в който ще се посочи какво се предвижда да се предложи в законодателната област по отношение на изкуствения интелект. Междувременно ще видим дали ще усетим елемент на спешност от подобно законодателство в Европейския съюз. Сигурно съм, че съм пропуснала много важни неща, но все пак благодаря на госпожа Сехнолова за подкрепата, която ни Показва по работата ни относно двойното качество а, и за това, че започват да ни приемат на сериозно. Европейската комисия иска да бъде голям играч по големите въпроси, а това е голям въпрос. Благодаря на госпожа Гепхарт, на господин Аримон и на господин Вос за работата по цифровите договори. По време на дискусията с българския министр по търговията следващата седмица ще бъда доста строга. Наистина трябва да дадем възможност на българското председателство да отбележи някакъв напредък по това досие, за да може да го приключим преди края на мандат. Защото в противен случай в законодателството за защита на потребителите в тази цифрова ера ще липсва едно много важно звено. Благодаря. Благодаря, госпожо председател, за това, извинете, комисар, за това, че отговорихте на всички въпроси. Ще направим всичко, което зависи от нас, за да приключим работата си по досиетата, които все още са отворени. Ще очакваме с нетърпение и предстоящите предложения. Благодаря ви. So, Amethyst, I would like to uh, finish uh, the first part of our... Нека да приключим първата част от нашето заседание. Сега ще трябва да отидем в друга зала. Ще имаме съвместно заседание на ИМКО и Инта отиваме в 4Q1. Ще се видим там след малко.